Oggi procederemo al voto sul risultato dei negoziati sulla riforma. Уважаеми колеги, нека да започнем. Първо няколко съобщения от страна на председателя. Ще а, разгледаме и ще гласуваме а, реформата за ОСП. За да сте всички в залата, бих искал да уточня, че ще гласуваме точно в 5 часа. Ако все още сме в процес на дискусия на някои от докладите, ще приключим тази дискусия в 16.50 и ще продължим след като гласуваме. След като гласуваме четирите точки във връзка с реформата на ОСП, ще дам думата на докладчика, за да може той съвсем накратко да ни представи и своя доклад. Съвсем накратко уточнявам. Вече съм окей. Okay. Всъщност, формално се предвиждат четири отделни гласувания, но всъщност става дума за реформата, която съставлява един цял пакет. Ако едно от досиетата, не дай Боже, бъде отхвърлено, това означава, че се поставя под е, въпрос цялостната реформа. И искам да ви информирам, че днешното ни заседание се предава пряко по интернет. Езиковият ни режим е пълен, т.е. превежда се от и на всички езици в тази комисия. С това преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Информация относно графика на заседанията на комисията за 2014 година. Това е всъщност графика на заседанията, който приехме. И пета точка е докладът на Мария Габриел, изменение на директива 2001-110 на Европейския съюз и на съвета относно меда. Становище на колегата Мария Габриел за меда. Водеща комисия по темата е Комисията по околната среда. Става въпрос за изменение на директивата от 2001 година във връзка с определянето на полените като специфична съставна част на меда, а не като добавка. Има съответно решение на Съда на Европейския съюз по делото Баблок. И след излизането на това решение комисията констатира, че има известна правна несигурност. За това даваме думата на колегата Мария Габриел по този важен въпрос. Мария, заповядай. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искала да ви напомня, че предложението за директива на парламента и на съвета за изменение на директива 2110 110 на съвета във връзка с меда в момента се разглежда, но нейното приемане или отхвърляне ще доведе до съответните последствия. Първо трябва да се отговори на въпроса дали полена се счита за естествен съставен елемент или за съставка на меда. Това е доста сложен въпрос и както това стана видно от многобройните публикации в медиите, това е доста деликатен въпрос, който може да доведе до полемика. Ето защо ще си позволя да говоря в малко по-големи подробности, за да представя на колегите различната информация, която успях да събера след многобройните срещи с пчеларите, с членове на комисията, както и в дискусиите си с колегите от Комисията по околна среда. Разглеждам това предложение като не забравям неизменните последици върху пчеларството. Първо, предложението на комисията има за основна цел да изясни директива 2001-110 или директивата за меда, както я наричаме, като се уточни, че поле на естествен съставен елемент, а не съставка на меда. Комисията всъщност приема тази директива в реакция на решение постановено от Европейския съд в делото Баблок – където се казва, че а, той а, отговаря, полено отговаря на дефиницията на член 4.2 от регламента 1829 от 2003 година. Там се казва, че всички съставки, включително добавките и ензимите, се взимат предвид при производството на даден хранителен продукт. Второто предложение на комисията е за замяна на процедурата по комитология от директивата за меда с делегирани актове по смисъл на член 290 от договора за ЕС. Явно е, че има разногласие между комисията и съда на ЕС. Комисията твърди, че полена присъства по естествен път в меда защото той влиза в кошера благодарение на дейността на пчелите и остава в меда без значение дали има човешка намеса или не. Съда на ЕС от своя страна поставя акцента върху следното. Когато се центрофилогират пчелните гнезда, това може да доведе до извличане на клетки, които са пълни с мед, но и на клетки, съседни клетки, които имат за цел да се складира полена. Вследствие на което полена, който присъства в меда, в по-голямата част от случаите в по-голям процент заради дейността, която извършват пчеларите при изличането на меда. В това отношение получих доста информация следствие на специално проведени срещи. В отговор на въпросите ми получих информация, а именно, че трябва от техническа гледна точка да се изясни по какъв начин се извършва това. В крайна сметка, пчеларите не увеличават умишлено количеството полен в меда. Следователно, тълкуването на комисията, което виждаме пред нас, е много по-близко до действителността. Кои са другите въпроси, които са разгледани в това предложение на комисията? Те се отнасят до етикетирането и до изпитванията. Имаме дефиниция за полена като съставка. Ако полена е съставка, това означава, че полена може да бъде обявен като съставка на етикета, което ще доведе от своя страна до задължителни тестове. Съгласно сега действащото законодателство на Европейския съюз, полена като съставка на меда трябва да бъде обявен като съставка на меда в списъка с съставките, съгласно директивата от 2013 година. Ако се приеме предложението на комисията, полена като естествен съставен елемент на меда не трябва да се счита за съставка и следователно не трябва да бъде упоменаван на етикета сред съставките. И от тук идваме до съществения а, въпрос, свързан с етикетирането в Европейския съюз. Знаем, че Имаме регламент, в който се посочва, че когато има генно модифициран организъм в даден хранителен продукт, той трябва да е под прага от 0,9% говорим за хранителни съставки, които се разглеждат по-отделно или пък в това число се включват и продукти, които са съставени от няколко съставки. Ако не приемем предложението на комисията, количеството ГМО, което се приема, и прага от 0,9% трябва да бъде определен, като се вземе предвид общото количество полен, а не а, трябва да се взима общото количество мед и процента полен в него. Ако 0,9% се прилагат като полена като съставка, това означава, че прага ще бъде надвишен, доколкото той се прилага към цялото съдържание на полен като съставка на меда, а не като съставка на едносъставен Продукта, а именно мед. Ако се приеме предложението на комисията, е малко вероятно ГМО полена да бъде упоменаван в етикетите, защото в този случай той ще бъде под прага от 0,9% съгласно законодателството за ГМО. Прага от 0,005% до 0,5%, в който се включват всички съставки, включително и полена, са прагове, които се прилагат и за меда. Така че виждате, че в крайна сметка сме много далеч от първоначално обявения праг 0,9%. В края на май 2013 година все още не беше на лице метод за изчисляване на генетично модифицирания полен в общия обем на меда, което означава, че на практика е невъзможно да се прилагат правилата за етикетиране. Впрочем, ако е, отидем и малко по-надалеч в разсъжденията си и разгледаме и тестовете, трябва да признаем, че без значение какви тестове ще се прилагат и ако тези тестове станат необходими, това неизменно ще доведе до увеличаване на разходите за пчеларите във връзка с необходимостта от етикетиране. Пчеларите са тези, които ще трябва да понесат тази тежест. Така че виждате, че по този начин ще имаме преки отрицателни последици и върху пчеларите. Ще има обаче и непреки последици. Бих искал да ви обърна внимание на следното. Меда се счита за естествен здравословен продукт, по принцип. По тази причина, ако на етикета на меда като съставка се включи генетично модифициран полен, това ще накърни имиджа на меда като здравословен продукт. Прага от 0,9% въжи за традиционните хранителни продукти и наблягам и на това, че въжи също така и за производителите на биологични продукти. Така че нека да не забравяме, че е много важно какво ще решим. Ако решим, че полена е съставка, то тогава неизменно стигаме до неравно третиране на селскоспанските производители, пчеларите и производителите на биологични продукти. Има още три аспекта, които могат да възникнат в дебата, а именно безопасността на храните. Що се отнася до безопасността на храните и определянето на полена като съставен елемент, както това ни предлага комисията, то тогава няма да имаме никакви а, отражения върху меда, който съдържа генетично модифициран полен, защото този полен, ако е генетично модифициран, ще подлежи на получаването на разрешение съгласно регламента за разрешаване на ГМО, което означава, че пускането на пазара на продукт, който съдържа генетично модифициран полен и който не е обозначен на етикета, няма да бъде възможно. Това въжи както за меда, който се произвежда в ЕСА, така и този, който се произвежда в трети страни. Когато говорим за трети страни, не трябва да забравяме и още един момент. Някои пчелари на Европейския съюз считат, че решението на съда за определянето на полена като съставка има някои последици за третите държави, защото според европейските пчелари, пчеларите от трети държави, където има генетично модифицирани продукти, ще бъдат задължени да обозначават на етикета съдържанието на генетично модифициран полен, докато европейските пчелари не трябва да го правят. По-настоящем няма метод за изчисляване на количеството генетично модифициран полен, спрямо общото количество полен в меда като цяло. Това е случая, когато полена е съставка, но и не само. В крайна сметка няма да има полза за никого. Така преминаваме на дебата за съвместното съществуване на геномодифицирани продукти и а, пчеларството това отношение бих искала да кажа, че дискусиите за промяната на директивата за меда не трябва да се смесва с дискусията за законодателния акт в областта на съвместното съществуване. Съвместно съществуване, което се определя за държавите членки, но в крайна сметка всяка държава членка е тази, която определя своите правила. Ние трябва да защитим нашите пчелари. За тази цел трябва да се предвидят зони, които да бъдат отдалечени от полета с ГМО, като да не забравяме, че разстоянието с и отдалеченото разстояние от съответното поле с ГМО трябва да бъде от 1 до 10 км. Последствие имаме допълнителна правила, които обаче се определят на национално равнище. Това е основното послание, което бих искала да отправя, защото да не забравям, че през 2012 година пет държави членки с търговска цел отглеждаха ГМО по-голямата част ставаше въпрос за царевица МОН 810, която е резистентна на насекоми. Това са Испания, Португалия, Чехия, Румъния и Словакия. Има някои неизвестности във връзка с полетата с ГМО, не се знае какви са последиците от тези полета върху околната среда като цяло и по принцип. Струва ми се, че в това отношение трябва да се съсредоточим върху предложението на комисията в настоящия му вид. По този начин определяме полена като естествен съставен елемент и а, не стигаме до смесване на този дебат с други. Аз лично бях водена през цялото време от интереса на пчеларите, исках да защитя интереса на пчеларството в Европа като цяло. Оставам на ваше разположение, извинявам се от някакви малко повече време, но ми се струваше, че това е тема, по която не трябва да пестим сили, не трябва да се стига до инструментализиране на тази тема. Затова нека предварително да благодаря на всички колеги, които направят някакви предложения или желаят да направят коментар. Благодаря. Molto bene, grazie Maria Gabriel. Adesso diamo inizio subito al dibattito. Десно, благодаря на колегата Габриел. Имаме трима записали се. Първия, заповядайте. I'm worried, Chairman, you use my Christian name for the very first time. За, за, за първ път казвате моето име, господин председател, и то както трябва. Ето, още веднъж. Помням си преди години се, е, се попитахме се дали е, кейка и бисквитите са е, храна или е, изделие. И тук имаме едно много интересно, една много интересна ситуация, с, свързана с меда. Комисията казва, че че е, полена е естествен съставен елемент, докато съда казва, че е съставка. Ако погледнем в английските преводи на думата съставка ingredient, е, се оказва, че това може да бъде и елемент. Така че, много е интересно да се види каква е разликата между тези две понятия на 22 езика. Така, е, ние по принцип смятаме, че полен в, няма в меда, но в, в, в меда има и вода, има и е, е, други съставки. Сега, колко е полена в, цял, в, цялата, е, в цялата тази смес. Но не, не виждам защо а, обаче трябва да се подаваме на фанатичните желания и напани на лобито на зелените за борба с всичко, което е, е ГМО. Сега, нещо, Знаете, че в, в Великобритания, в, в, в Англия се отглеждат едни хибридни растения и може да се каже, че хибридните растения сами по себе си са е, ГМО, защото те не са естествени. Т.е. след като не са естествени, има намеса на е, човека, значи е, може да, да се смятат за ГМО. Но в крайна сметка тук става въпрос за вкус. Обичате ли или не мед и толкова. E Благодаря, скъпи Агню, Господин Раймерс. <laughs> Юта Раймерс. Алде приветства предложението на комисията и благодари на госпожа Габриел за пространните обяснения, които бяха много добри и прегледни. Полените са естествен съставен елемент, а не съставка. Медът е един от малкото а, природни продукти, които по происход не са съставни. Той има единен състав. Може би някои лобисти имат своите цели в рамките на дебата, но аз смятам, че решението на съда се базира на неправилното предположение, че при центрофугирането се извличат полени от съседни клетки, което не е вярно. Полените се събират заедно с нектара и по естествен път попадат в питата. Смедът, медът е 100% естествен продукт, който има една единствена съставка, наречена мед. В Международния кодекс хранителните вещества е посочено именно това. Ако наречем полените внесена съставка, това би противоречало на кодекса на хранителните продукти, а, имайте предвид, освен това, че голям процент от меда, консумиран в Европа, идва от трети страни и това ще доведе до допълнителни обърквания. Както каза госпожа Габриел, е много важно да се има предвид влагането на генно манипулирани а, полени. В момента обаче не, се, е, не разполагаме с надежден метод за констатиране на наличието на полени от ГМО в меда. Така че на практика решението на съда на ЕС не е приложимо. Отново имаме сблъсък между теория и практика. А, аз мисля, че нашата задача е да останем по-близо до практиката. Преди всичко всичко трябва да имаме предвид, че ние зависим от внесени от трети страни мед. 40% от е, меда, който се консумира в Европа, е от трети страни. А много малко, малки и средни предприятия се занимават с а, е, е, пакетиране и пълнене на меда в буркани, нещо, което е техен поминък и ако се спази решението, те ще започнат да работят с заместители, е, нещо, което пък е, ще доведе до последствия за нашето здраве. Знаете колко е здравословен меда. Така че тук става въпрос за продукта, а не става въпрос за дебата за ГМО, който по отношение на меда няма място. Мисля, че темата просто няма какво да се обсъжда. Благодаря на Брита Мартин Хойслинг и след това комисията. Не се очудвам от съгласието между госпожа Раймерс и господин Агню, защото и двамата просто се разминават с същината на дискусията, а тя е, че комисията прилага трик. Един вид имаме неприятен дебат за ГМО, дайте да се измъкнем от него, като променим правната рамка, с което да предотвратим неприятния дебат. А, господин, а госпожа Раймерс за каза, че трябва да пазим и средното съсловие, малките и средни предприятия, това пък внесе е абсолютен нов акцент в дебата. А всъщност за какво става дума? Става дума за пчеларите и тяхната дейност. Разбира се, че ГМО може да попадне в меда, а ако има законова рамка, тя ще гарантира, че ние ще ядем само естествен мед. Защо се страхуваме да водим дебат? Защото ако има ГМО, те ще трябва да бъдат посочени на етикета, което ще навреди на самите пчелари. Повечето от пчеларите обаче приветстваха решението на Европейския съд и много правилно защото те твърдят основателно, че произвеждат здравословен мед и имат право да го рекламират като мед, който, в който не присъстват ГМО. А, не бива да отваряме път е, за пълзящо замърсяване на меда не бива да е, пренебрегваме проблема. Ето защо ние ще внесем предложения за изменение по посока на това, че след като има мед е, без присъствие на ГМО, той трябва да бъде отличен от този, където присъстват ГМО. Ето, в Австрия, например, има законодателство във връзка с радиуса на полета на пчелите, до какъв радиус се предполага, че са, полените са естествени. Просто трябва да бъдем последователни. след като искаме да получаваме продукти без присъствие на ГМО, трябва да уредим този въпрос. Така че по същество не можем да подкрепим доклада на госпожа Габриел, колкото и усилия да е вложила в него. Председателят, благодаря на всички колеги. Сега думата има представителят на комисията monsieur le président. Благодаря, господин председател. Сега, проблемите свързани с ГМО са проблеми, които много често се обсъждат тук, във вашата комисия, в парламента като цяло. Това е един проблем, който е всеприсъстващ в вашите дебати. Е, бих искал да поздравя вашия докладчик, госпожа Габриел, но мисля, че не е момента, в който трябва да обсъждаме проблема за съвместното съществуване. Трябва да разгледаме въпроса свързан с делото Бабловка. Е, комисията реши, че Поленът не е съставка, а естествен съставен елемент на меда. И, както правилно каза госпожа Габриел, пчеларите не добавят полен, освен ако искат да създават едни е, фалшифицирани изделия, т.е. прибавяне на полен към мед от ряпица, което те искат да продадат като друг вид естествен мед. Така че смятаме, че духа на решението по делото Баблок се спазва и, и по този начин нашите пчелари ще продължат да работят в най-добри условия. Същевременно обаче искаме да подчертаеме следното. Ако мед, произведен в Европейския съюз или в трети страни, съдържа ГМО полен, който е в по-голямо количество, той няма да може да влезе в Европейския съюз и ще бъде е, спрян на границите, ако е, съдържа полен от е, неоторизирани ГМО. Това е. Колкото до останалата част от доклада, можем само да изразиме своето задоволство и благодарим и поздравяваме госпожа Габриел за направените усилия. Тя работи по една много сложна тема и изцяло подкрепяме духа на нейния доклад. Благодаря, господин председател. Благодаря на представителя на комисията. Сега давам отново думата на нашата докладчица. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите, които реагираха и които додадаха своя принос в нашия дебат. Благодаря и на Европейската комисия, която от самото начало откликна на желанието да водим диалог още от самото начало, без да дадеме превес на емоциите, а да бъдем разумни в името и в интерес на пчеларите. Благодаря на колегите, които подчертаха, че не трябва да смесваме дебатите, включително и господин Хослинг. Надявам се, че ще прочете, ще, ще промени мнението си след като прочете доклада е, внимателно, защото там са изложени всички правила наистина не трябва да забравяме, че не става, не, става, не става дума за сегашното предложение на комисията и директивата за меда, а проблема се, се поставя. Проблем има от това, че някои държави членки не са транспонирали и не, не прилагат точно разпоредбите на директивата относно разстоянието между различните полета. Така че благодаря на колегите, които чрез измененията си ще позволят да създадем една ясна и стройна позиция на Европейския парламент, а не ще, не ще се подадем на полемики, които могат да бъдат инструментализирани от други и защото пчеларите очакват от нас един ясен и е, точен сигнал относно мерките и правилата. Благодаря, госпожо Габриел, казва председателя, а сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Е, Докладчикът Серджо Силвестри дойде. Така че Точка 6. Производство и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал. Ще е, обсъждаме предложението на комисията по този въпрос. Това, което искам да добавя е, това е част от пакета за е, здравословното състояние на животните и растенията. Тоест става дума за важен документ за селското стопанство, където, както знаете, пробладават малките и средни предприятия в цяла Европа в областта на семената и посадъчния материал има общо приблизително 50 000 работни места. И два са основните стълбове. Етикетирането на посадъчния материал и описанието на посадъчния материал. Сега за какво става дума в доклада на колегата Селджо Силвестрис? Става въпрос за предложение на комисията за промяна, респективно отмяна на 12 директиви. Сегашно действащото законодателството не е достатъчно прегледно, за това е необходима хармонизация. Господин Силвестрис има думата. Заповядай, Серджо. Eh, Благодаря за това въведение. Много добре описахте, господин председател, какъв е фона, на който би трябвало да се води разговорът за този доклад. Като докладчик по предложението за производството и предлагане на пазара на растителен репродуктивен материал, трябва да кажа, че темата е сложна и техническа, но същевременно и изключително важна, защото, както каза нашият председател, това са всъщност продуктите, които представляват базата на цялото ни селско стопанство. Каза господин председателят, че в областта на размножителния и посадъчен материал работят 50 000 европейци. И а, наше задължение е да улесним живота на всички, които работят в момента, спазвайки 12 директиви. За това е необходимо да има един единен регламент, което означава, че до голяма степен упростяваме законодателството, да не говорим, че част от него е от 60-те години. То е остаряло, то е разпокъсано, то е адаптирано и обновявано безброй пъти във връзка с нови изисквания на пазара или нови достижения на техниката и науката приемани са нови единични текстове, а сега се прави опит всичко това да се обедини в един регламент. Това е нашият първи дебат по въпроса, затова позволете ми да кажа нещо за целта. Целта може да бъде подкрепена от всички нас, защото в крайна сметка тя се свежда до опростяване на една изключително комплексна материя важно е да се отчетат както потребностите на МСП, така и на чистото земеделие. Става въпрос за регламент, който не се занимава с генно манипулирани организми. Онзи, който има малка градина в двора си и иска да разкраси своята градинка, не бива да се чувства засегнат. Не става въпрос за материала за банките, за размножителен и посадъчен материал. Не става въпрос и за онези, които не се занимават професионално с такъв материал. Онези, които не се занимават, повтарям, професионално с семена и посадъчен материал, не се засягат от текста на комисията, който обсъждаме сега и който се базира на задълбочен експертен анализ и на сериозни консултации с засегнатите страни. от 2007, 2008 и 2010 година комисията направи различни допитвания, конференции, разговори с представители на сектора, които продават размножителен и посадъчен материал на пазара. Така че предложението е достатъчно обосновано. Базира се на два стълба. Първо регистрация на сортовете и сертификацията на отделните видове. Това го имаше и в старата система. Сега има някои нови моменти във връзка с сертификацията. Когато самото предприятие извършва сертификацията, то трябва да разполага с съответните инструменти за тази сертификация, защото тя трябва да стане преди пускането на материала на пазара. С други думи, вече не е задължително да се минава през публичен сертифициращ орган. Контрол има, но сертифициращият орган не е задължително да бъде публичен. Така че текстът, който сега разглеждаме, наистина довежда до сериозно упростяване на нещата за фирмите от сектора. Не само защото са обединени 12 стари текста, а и защото самите процедури са до голяма степен упростени във връзка с сертификацията и регистрацията, аз самият ще внеса още някои предложения за изменения. Друго, друг нов момент е разликата между агрономската стойност и устойчивото използване. Това е нов критерий, който е, съставлява е, голяма разлика от досегашното законодателство. Членове 58 и 59 от предложението трябва да се разгледат още веднъж, вероятно по тях ще има доста предложения за изменения. С какво е най-новото в предложението за регламент? Член 14 за размножителния материал и член 34. Това са текстове, които ги нямаше в досегашното законодателство. Допускат се дерогации за определени пазарни сектори, които, по мое мнение, са много важни. Поставя се и въпросът за микропредприятията, предприятията, които работят по посока на биологичното разнообразие и продават малки количества. След множество разговори са засегнати двете страни, вече мога да кажа, че повечето от техните тревоги са свързани с един-два члена от новото предложение. Затова смятам, че нашата комисия би трябвало да се занимае най-вече с тях и да внася своите предложения за изменение по тях. Повтарям, това са членове 14 и 34 в, в, в много случаи се предвиждат делегирани актове, нещо, което също трябва да се разгледа допълнително, макар че наистина сега действащото законодателство води до големи противоречия оценяваме усилията на комисията да намали бюрокрацията, но остават някои проблеми във връзка с реалното приложение. Изисква се, например, от една от разпоредбите материалът да бъде подлаган на анализ и на етикета да се посочва страната на или мястото на происход, макар че е разрешена продажбата на всички пазари в Европи. Аз съм посочването на происхода на етикета. Това е важно за европейския потребител. В други доклади съм го казвал вече, но специално за посадъчния материал нещата са по-сложни. Има доста сравнително стари сортове, които имат съвсем малки пазари в отделни части на Европа. Това са е, продукти, които, посадъчен материал за е, култури, които на много места в Европа вече не се отглеждат. И така, че при повечето сортове е доста трудно да се установи мястото на происход. В глава 6 на текста обаче се радвах да видя, че комисията предвижда равнопоставено третиране на продукти от трети страни по отношение на изискванията за качество. Единственото, което ще кажа е крайно време беше. И още нещо. Трябва да имаме такава система, която да позволява на нашите европейски фирми лесно да осъществяват износ. Европейски около 60% от посадъчния и размножителния материал в света идва от Европейския съюз. А да не забравяме, че трябва да улесним фирмите и по отношение на тяхната развойна дейност. И четвъртата част от текста от член 150 и нататък, там става дума за посадъчен и разрушителен материал за горското стопанство. Сега действащото законодателство в това отношение изглежда достатъчно пригледно, защото до голяма степен е възприето в новия текст и то по настояване на засегнатите страни от сектора, които са изразили одобрение от сега действащото законодателство. Така че по тези текстове наистина не е необходимо да се пипа кой знае какво. И на последно място искам да спомена нещо по процедурата. Комисията по околна среда има предвижда съвместна компетентност по много прилагането на много от разпоредбите. Става дума за дерогациите по отношение на етикетирането на стандартия материал, продукти, които са предназначени за малки пазарни ниши и генетични банки за посадъчен материал. В това отношение имаме обща компетентност с Комисията по околна среда. Сега вече с нетърпение очаквам вашите предложения, вашите препоръки, уважаеми колеги, защото това е работа, която наистина трябва да свършим заедно, за да се получи добър текст, зад който да можем да застанем с чиста съвест. Каза го в самото начало, темата е изключително важна защото това всъщност е началото на цялата селско-стопанска дейност, размножителния и посадъчен материал. Това е базата на всяко аграрно стопанство. Така че здравият и надежден размножителен материал е от изключително значение, включително и за устойчивостта и конкурентоспособността на сектора. Ето защо е необходимо наистина да има сертифициран, чист, надежден, посадъчен материал, за да не се налага след това да предприемаме допълнителни контрамерки. Това е наша обща задача, трябва да изпълним. Имайте преди, че времето ни не е много. Ако не успеем а, бързо да си свършим работата, има опасност текстът да не се приеме до края на нашия мандат. А това, разбира се, ще попречи на първото четене на доклада. За това очаквам с нетърпение вашите бележки и се надявам те да ми дадат още по-добри идеи. Благодаря, Серджо. Сега нека да чуем и колегите. Много членове на комисията поискаха думата. Може би може и да успеем да приключим дискусията преди да гласуваме реформата на ОСП. Дорт, господин Дортман. Благодаря ви, господин председател. Тази тема и по-специално това досие бяха доста критикувани още преди комисията да излезе с предложение. Серджо говори за посадъчния материал, който се използва на местно равнище. В това отношение беше водена дискусия, която аз лично бих окачествил като абсурдна – защото за някои специфични случаи трябва да се намери конкретно решение. Да си представим, например, че някой иска да засади е, някакво растение, което се развива само в определена област и този човек използва местен посадъчен материал. Това трябва да остане възможно на практика. Същевременно обаче не трябва да забравяме и рисковете – семената може да са заразени или пък може да има някакъв друг проблем с тях. Затова не трябва да се стига до налагането на нови правила. Голяма част от семената и от младите растения трябва да преминат през процедурата по сертифициране – някои обаче гледат на сертифицирането като на процес, който обслужва интересите на големите предприятия. Аз идвам от район, където се произвеждат милиони овощни дравчета годишно. И тези, които идват да закупят овощни дравчета, биха искали да получат гаранции за техния происход и здраве. Това са много сериозни неща. Говорим за производство на растения, което се извършва не само от големи предприятия, но и от малки производители. Сертифицирането обслужва и интересите на малките производители. Представете си, че аз отида да си купя дадено растение и ми пробутат някакво друго, което изобщо не отговаря на моите изисквания. Така че всеки трябва да поеме своята част от отговорността. Аз съм убеден, че голяма част от селскостопанските производители одобряват сертифицирането, тъй като то води до сигурност. Да не забравяме, че може да закупим даден сорт, да го засадим и след, едва след 5 години да осъзнаем, че всъщност са ни продали а, не това, което сме искали. Не трябва да смятаме, че това се случва рядко. Напротив. Затова и трябва да бъдем внимателни. Сертифицирането е необходимо за всички растения, освен за тези, които се развиват на местно равнище. За тях може да се прилагат някои простички правила – но не трябва да отежняваме допълнително работата на селскостопанските производители. Благодаря, казва председателя. Сега Мартин. Я, е, Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, може би намеренията са добри. Хубаво е да, се, да има уеднаквяване в е, Европа, но начина по който това се прави не е най-добрия според нас. През последните години веднъж ставахме свидетели на изчезването на малки фирми за посадъчен материал от пазара, т.е. разнообразието намалява, производството на посадъчен материал се концентрира все повече в ръцете на големи, предимно химически концерни. И сега, чрез хармонизирането на критериите, ние продължаваме да насърчаваме тенденцията към концентрация, вместо да се погрижим за повече разнообразие. Освен това се а, казва, че имаме пазар с малки ниши и тези малки ниши, в които работят микропредприятия, са освободени от задължението за сертификация. Много се извинявам, но това не носи никаква полза на малките и средни предприятия. Дори е дребнаво да се споменава в регламента. Ако ще се прави изключение, прагът трябва да бъде доста по-висок и освен това трябва да е обосновано освобождаването от регистрация и сертификация може би би подобрило достъпа на такива предприятия до европейския пазар и би ги облечило от към бюрокрация. Но в случая постигаме обратното. Единността на критериите поставя летвата толкова високо, че малките предприятия, които произвеждат екологичен посадъчен материал, които не са експортно ориентирани, просто ще отпаднат от задължението на регистрация. И това е основното, което ни притеснява в този регламент по-нататъчната дискусия, е, разбира се, трябва да отчитаме това, което каза комисията при първото представяне, а именно насърчаване на експортния пазар. А, износът е, не е нещо, с което се занимават малките предприятия. Тези 7000 малки предприятия, за които се говори, произвеждат за европейския пазар и не е необходимо да ги товарим с допълнителна бюрокрация. Нашия докладчик спомена какви са критериите за екологични екологичен посадъчен материал, за материал, който служи на устойчивостта и разнообразието. Изискванията не трябва да се завишават, защото затрудняват предприятията. Ако прилагаме на практика това, което сега прилага комисията, ще се загубят още повече малки предприятия от пазара, а не това е нашата цел. Не ни трябва посадъчен материал, който да замразяваме на островите Шпиц Геберген, а материал, с който да се работи. Не музеен експонат, материал, с който да се работи, за да а, има биологично разнообразие, който се отнася сериозно към биоразнообразието. Трябва да има предвид, че то е и в селското стопанство, не само извън него. Благодаря. Onorevole Äh, Госпожа Каденбах, искам да благодаря на нашия председател и на колегата Силвестрис за изложението. Комисията с предложението си за регламент още в началото ни представи така доста оспорвана и дискусионна тема немските колеги, а и в Австрия, още преди да стане официално приложението за регламент, започнаха да спорят и да се тревожат много сериозно. Сега съм благодарна на комисията, че успя а, да изчисти някои от тези притеснения, още изготвяйки е, проекто регламента. Но, както колегата преди мен каза, има а, разпоредби, които никак не са в интерес на онези, които търгуват с посадъчен материал с цел запазване на биоразнообразието. Каза се, че това е обединяване на 12 регламент, на 12 директиви от миналото, но по-добре трябва но би трябвало по-добре да се служи на целта, а именно да се използва потенциала на системата. Но добрите намерения, опазването на разнообразието и така нататък, всичко това, което се казва в обяснителния меморандум, след това в самия текст е много лошо осъществено. Пак повтарям, комисията очевидно има добри намерения, особено по отношение на биоразнообразието, защото до сега, например, така наречите аматьорски видове и търговски видове бяха предмет на различни законодателни актове. Сега е хубаво, че са на едно място. Но преди всичко регламентът според мен е ориентиран към потребностите на промишлеността и промишлените сортове, а малките играчи всъщност се натоварват с прекалено много бюрокрация сортовете, е, които служат на биоразнообразието и на екологичното селско стопанство, не са отчетени в достатъчна степен. Има, разбира се, редица вторични законодателни актове, които комисията възнамерява да приеме. Това не е обикновен технически детайл, трябва да получим по-сериозни обяснения от комисията, защото ми се струва, че тя надвишава а, целта, която си е поставила. Освен това, все пак говорим за един пазар. Така че има пет точки, по които трябва да работим. Първо, свободен избор на потребителите по отношение на плодове, зеленчуци и зърнени храни. Потребителят трябва да може да реши сам дали ще е, предпочете регионални редки сортове или е, така наречените конвенционални. На второ място трябва да се насърчава предлагането на чист посадъчен материал. Сега чухме, че е, пазарът е доминиран от големите концерни, който контролира пазара, пазар, контролира нашата храна и нейната цена. Според мен не бива да бъде така и регламента трябва да се погрижи за това. Освен това, регламентът трябва да е, гарантира така наречената продоволствена сигурност, да насърчава устойчивото селско стопанство не само в Европейския съюз, но и в развиващите се страни. И като докладчик по биологичното разнообразие, разбира се, много държа на този момент. Използването на стари, респективно на нови и редки сортове, трябва да се насърчава от регламента. Регламента трябва да гарантира подкрепата на гражданските инициативи в служба на целта, която посочих. Така че ние ще внесем при колегата Силвестри съответните изменения. Апелирам за следното. На прага на избори за Европейски парламент сме. Европейските граждани напълно основателно искат парламента да се занимава конкретно с техните потребности и очаквания. Така че широката дискусия, която предхождаше официалното представяне на проекто регламента, показва колко е живо трептяща тази тема за европейците и тя не бива да се бюрократизира излишно. Благодаря. Председателят благодаря на Карин. Сега колегата Агня. Chairman, thank you. Uh, this subject of the marketing of... Председател. В, Велико, в Великобритания тази тема повдигна много бури, получихме много писма, защото хората наистина много се тревожат, защото в крайна, в, крайна сметка става дума за а, предвиждания и за последици, които е, ще имат е, е, резултати в продължение на генерации. Така че много се радвам, че сме повдигнали, повдигаме тук този въпрос. Сега, някои от регулаторите са извън, някои от производителите са извън обхвата на тази директива. Това, което обаче ме тревожи е, че комисията е, се, се опитва да на, на, на, на практика да намали мястото и броя на операторите. Така че много ви моля е, комисията да, да бъдете така, така, така добри да ме успокоите и да ми кажете, че този, тази част от е, текста ще отпадне. Сега, говорим много за, за, упростя, за упростяването. Това в крайна сметка, това беше и целта на цялата реформа на ОСП. Така че, а, ако а, упростявате нещата, усложнявайки ги, моля ви, не го правете. Следващият. Благодаря ви. Бих искала да благодаря на докладчика. Наистина докладчика проведе доста срещи и наистина е разгледал въпроса, като, е обсъдил, като го е обсъдил с заинтересованите страни. Аз бих искала да приканя докладчика да отговори писменно на въпросите, които ще отправя. Първият ми въпрос е следния. Дали приложното поле на този законодателен акт ще се отнася само до търговското разпространение на съответните растения и ще се въвежда ли прак за определено количество? Аз прочетох текста, но не ми стана ясно. Втори въпрос. Как стоят нещата с размяната на сортове растения между градинарите и селскостопанските производители. Казаха ми, че няма да има условия в това отношение, но как ще се определя размера на съответната градина или на съответната сълскостопанска площ. Тук също нещата не са ясни, а се нуждаем от яснота, за да може всички да знаем какво точно правим. На трето място, какво става с търгуването на традиционните растителни видове. За доброволно пускане на пазара ли ще говорим, ако няма авторски права? Още нещо, което е важно – трябва да се установи какви са а, тестовете, които се прилагат за биологично чистото производство в случаите, в които се изисква разрешение за пускане на пазара наистина трябва да сме наясно как ще стоят нещата за в бъдеще. И на четвърто място, как ще се организира за напред търгуването на различните сортове? Какво ще стане с правата на интелектуална собственост за хибридните сортове или за генномодифицираните такива? Това ще бъде ли добре опоменато, за да може всеки производител или потребител да знае какво точно купува? Благодаря. Yeah, Благодаря, господин председател. Сега искам да се върна към казаното от господин Агню. Наистина ли става дума за, за упростяване, когато в крайна сметка раз, раз, разбестваме нещата и на, и на практика какво правиме, само ги осложняваме. Същото става и с ОСП като цяло. Така че аз се чуда да, дали е необходимо въобще да обсъждаме този въпрос. Но, вярно е, че с делегираните актове няма, няма, да, няма да дадеме допълнителна законодателна власт на комисията. Затова, скъпи колеги, трябва да видим какво точно трябва да прави комисията, за да упражнява своите прерогативи и правомощия, а ние да запазим нашите. Сега, тук става, говориме за карантина също така. Много Е, от е, производителите или от селските стопани, когато е, видят, че има някакъв замърсител, го премълчават, защото се страхуват, че по този начин тяхната продукция няма да може да бъде пласирана на пазара или да се търгува с нея. Аз мисля, че ние трябва да насърчаваме онези, които докладват замърсителите или които биха го направили. Но също но трябва да намалиме и и цялата, цялата верига на административни актове, документи и така нататък. И но нека да, нека да внимаваме когато говориме за посадъчен материал, защото не винаги става, става дума за произведен посадъчен материал, а много, много, много, много, много често има, въз, има въз, възможност да се използва и естествен материал, който е пряко взет от растенията. В Северна Германия семената от някои растения са внесени от Австрия. Така че нека, не, не, не, нека да, да внимаваме и да уточняваме различните понятия, които раз, залягат в тази директива. Следващи господин Капола Сантош и следващият след него. Благодаря, госпожо пред... господин председател. Бих искал да поздравя господин Силвестри за увода към този сложен и деликатен проблем. Многократно разменяхме имейли по тази тема. Знаеме също, че същевременно има много голяма загриженост в, от заинтересованите от отрасъла, които очакват от нас ясна, настен отговор. разбира се, има различни проблеми, свързани с замерсители, болести по растенията, както и ам, по посадъчен материал, който не дава в последица очакваните резултати. Така че трябва да се вземат мерки, за да могат всички растения или посадъчен материал, който се продава, да не бъде заразен, да бъде здрав и в последствие да позволи производството на здравословни продукти в качествата си на докладчик в Сянка трябва да кажа, че работехме отлично с докладчика. Има много различни цели и мнения, но успяхме да постигнем някакво съгласие. Сега това е тема, казва следващият оратор, по която много се говори, но бих искал е, комисията, да, която е излезла с това предложение, да ни е, обясни следното. В член 3 на предложението се казва предоставяне на пазара. Какво означава това? това означава ли продажба в Европейския съюз? или също така предоставяне, безплатно предоставяне. Тоест, искам само да попитам комисията дали е, в обхвата на този регламент влиза размяна, обмяна между селските стопани и а, любителите градинари. Просто бих искала комисията, искал комисията да ни обясни какво точно има предвид по, те, по този деликатна тема. Uh, Господин Лион, благодаря ви. Поздравления на докладчика за това, че ни представи своя доклад. Извинявам се, че можах да присъствам на неговото представение в самото начало. Няколко коментара. Широко приветстваме намерението на комисията за упростяване на регламента, но ако погледнете огромния брой страници, се питате, действително ли говорим за упростяване? Толкова много документи има. Едно от опасенията ни е свързано с огромния брой подробности, които трябва да бъдат разгледани, както и въпроса за делегирани актове и актове за изпълнение. Бих искала да разбера дали действително ще се стигне до упростяване на регулаторната рамка с това предложение на комисията. Трябва да внимаваме по отношение на разходите и тяхното отражение върху всички сектори. В много области може да се стигне до увеличаване на разходите, за това трябва да бъдем предпазливи. Нека внимателно да преценим кои да бъдат тези области и сектори, за които е допустимо да се стигне до увеличаване на разходите. Благодаря. Благодаря на всички колеги, казва председателя. Сега бих искал да чуя комисията Владислав Мико от Генерална дирекция Санко, след което ще чуем и докладчика. Non, merci, благодаря ви, господин председател. За съжаление, заместник директор не е тук, така че ако ми позволите, бих искал да говоря от негово име. В отговор на зададените въпроси бих искал да кажа следното. Темата е изключително сложна и техническа. Обхваща голям брой растителен материал, овощни дръвчета, зърнени храни, семена, горски посадъчен материал, цветя и така нататък. Темата, както казах, е изключително сложна и покрива различни казуси. Тук сме се опитали в един текст да съберем различните посадъчни материали и материали и репродуктивен материал, като не задължително въвеждаме едни и същи правила. На второ място биоразнообразието. Генерална дирекция по защита на правата на потребителите, но и Генералната дирекция по околна среда се водят от опазването на биоразнообразието целим най-вече защитата на биоразнообразието, така че тук съвсем не става дума за намаляването на броя семена, които вече съществуват. Искаме да опазим съществуващия посадъчен материал, дори той да не се използва днес защото в бъдеще може да се окаже, че ни липсва даден посадъчен материал и е, тогава да решим да се върнем към традиционните ни практики и към традиционния посадъчен материал. Имам предвид евентуалното наличие на резистентност към определени болести, бедствия като наводнения, суша и така нататък. Всичко това оказва влияние върху посадъчния материал. Видяхме това през миналите векове, затова е изключително важно посадъчния материал да се запази. Така че тук изобщо не става дума за накърняване на биоразнообразието. Споделяме заключенията на докладчика господин Силвестрис. Като сме съгласни и с казаното от господин Сантос и господин Дорфман. Те заявиха, че е необходимо да има сертифициране на растителния материал преди пускането му на пазара, за да може този, който закупува даден посадъчен материал, без значение дали става въпрос за горски стопанин, за градинар, за селскостопански производител или така нататък, за да може да сме сигурни, че този клиент няма да бъде измамен. Тук Става въпрос за сделка между двама оператори, затова е процеса на сертифициране е много важен. Паралелно с това предвиждаме и известна гъвкавост, както и някои дерогации с цел упростяване. Това въжи и за някои оператори. Така, например, Предвидили сме някои критерии, за да няма нелоялни сделки. Има и упростяване при регистрирането на традиционните сортове, по-специално по отношение на органичните растителни видове. Ще се спра малко по-нататък върху биологичното производство. Същото се отнася и до сделките между производителите и това е в отговор на въпроса на господин Карабела. Тоест, сортовете, които се запазват от даден селскостопански производител, за да бъдат повторно използвани на следващата година. Та, когато говорим за търговия, ако а, имаме непрофесионални оператори и имаме обмен на посадъчен материал между двама селскостопански производители, безплатно. Та в този случай не се прилага процес на сертифициране. Може би е необходимо да уточня това, но не искахме да въвеждаме подобно сертифициране за тях. Тоест, имаме безвъзмезна сделка. Даден селскостопански производител продава, т.е има облага от продажбата на даден сорт, то тогава трябва да се мине през процедурата по сертифициране. Но ако същия този селскостомански производител безвъзмезно даде посадъчен материал на своя съсед или приятел, то тогава не се прилага процедурата по сертифициране. Биологичното производство – при биологичното производство се използват два вида семена. Семената, които е, са в търговската верига, това е масовото биологично производство, някой, който засажда 20-30-100 хектара е, ечеми, кове, царевица, е, за да произвежда хляб или някакъв друг продукт. както и обмена с малките селскостопански производители или любителите. Въпреки, че всичко това влиза в приложното поле на биологичното производство, ние считаме, че по-големите биологични култури трябва да подлежат на процедура по сертифициране. Въпреки, че се предвижда известна гъвкавост, тъй като в този случай се прилагат сортове, които са доста разнообразни. Използва се и по-различно оборудване. Тук в това отношение предвиждаме някои дерогации, защото всички знаем каква е спецификата на биологичното производство, така че искаме да я запазим. Любителите, които обменят биологично чисти семена, също попадат в приложното поле на този законодателен акт, но а, за тях се предвижда много малък брой задължения. <coughs> Сега бих искал да отговоря на тези от вас, които се спряха на мултинационалните компании. Разполагаме с цифри, които както казаха някои от вас, продават пестициди Та, според цифрите, с които разполагаме, тези мултинационални компании представляват 30% от пазара, което означава, че 70% от пазара се ам, обработват от малки и средни предприятия, дори от микропредприятия. И тези микропредприятия не трябва да бъдат натоварени с а, бюрократични процедури. За тях искаме да улекотим процедурата. Обсъждате също така текст във връзка с здравето на животните и контрола. Знаете, че микропредприятията не заплащат такси при контрола. По същия начин тези микропредприятия, които продават а, такива семена, няма да заплащат такси за тестовете, които биха въвели държавите членки. Това е накратко, господин председател, нашата позиция. Отново бих искал да повторя, че ще работим в тясно сътрудничество с докладчика господин Силвестрис и с вашата комисия. Благодаря. Е, Благодаря. Благодаря на генерална дирекция Санко. Сега господин Силвестри има думата за още две минути. Си, più o meno due minuti riuscirai. Grazie Sergio. Sì, più o meno anche... Tre минути трябва да ви стигнат. Заповядайте. La prossima settimana il punto successivo. Евентуално следващата точка, която не е чак толкова важна, може да се отложи за следващата седмица и тогава ще има много време да говоря, но както и да е, мога да бъда кратък. Първо благодаря на колегите за откритостта по време на дебата, благодаря им и за добрата аргументираност. Сега набързо ще мина през изказванията, които си записах в телеграмен стил. Първо колегата Дорфман, напълно съм съгласен колегата Хойслинг. Това, което каза комисията току-що е много важно. 30% от пазара се владеят от мултиконцерните които произвеждат и продават и пестициди, а 70% от пазарния бял се пада на малките и средни предприятия. Аз съм също за разнообразие, колега Хойслинг. Разбира се, че не желаем да има монопол на пазара за посадъчен материал, още повече, че не желаем да бъдат монополисти точно тези, които произвеждат пестициди. Това е сравнимо с, с вирусите и антивирусите в компютърния бранш. Разбира се, че трябва да се разделят двете неща. Естествено, че не желаем да допуснем монопол в областта на разблужителния и посадъчен материал, защото монополът тъкмо в тази област е изключително опасен. Да не говорим, ако производителят предлага на пазара и пестициди. Мисля, че допълнително трябва да разгледаме този въпрос. Колегата Каденбах е, е, изнесе аргументи, които много ми харесаха в е, областта, от която аз идвам, малките предприятия са повече от големите. Биологичното разнообразие, така или иначе, е специалитет на италианското селско стопанство и малките и средни предприятия са решаващ фактор в това отношение. Сега за упростяването отговарям на колегите Агнио и Раймерс, които засегнаха важен проблем. Дали наистина предлаганите разпоредби ще доведат до упростяване и дали не е, възниква опасност от допълнително осложняване. Е точно това трябва да гарантираме, че ще има упростяване, вследствие на това, че текстът е един единствен. Най-малкото това е упростяване, че а, е, производителят не трябва да се справя с 12 текста, само с един колегата Родост. Повдигнаха се няколко въпроса, те бяха отправени предимно към комисията. Предпочитам да ви отговоря писменно. А, иначе съм напълно съгласен с казаното от колегата Капула Сантос. Най-важното е да се гарантират две основни неща. Потребителят трябва да има сигурност, когато купува нещо. Потребителят, когато купува, и това е второто много важно, трябва да бъде сигурен, че купува здрав материал т.е. че купува това, което смята, че купува. Ето за това е сертификацията, която трябва да бъде надежда. Колегата Дорфман каза, че би било голяма щета за цялостната економика да се отглежда негоден посадъчен материал, защото минават години и едва след това се констатира тази негодност, която евентуално води до предприемането на контрамерки, включително и пестициди. Ето за това са необходими контролирани, сертифицирани системи, които да гарантират, че посадъчният материал е здрав, незамърсен и че потребителят купува това, което очаква да купи. Сега, господин Тарабела, комисията ви отговори до голяма степен. А във връзка с делегираните актове, да, това е въпрос, който трябва да се обсъди по-нашироко. А, ние те първа започваме тази работа. Днес ви представихме доклада, очакваме предложения за допълнение и изменение. Аз ще се опитам максимално обективно да се отнеса към тях. Това казвам най-вече към колегата Капуляс, който е и докладчик в Сянка. Благодаря и на комисията за обясненията а и за времето, което ми беше отделено от нея. Благодаря на колегите за подкрепата. Благодаря и на онези, които следят тази дискусия по интернет, защото съм сигурен, че винаги, когато става дума за ОСП, публиката е голяма. Млъквам. Председателят, благодаря ти, Серджо. този доклад ще бъде в дневния ни ред на 25 и 26 ноември, крайен срок за внасяне на измененията 4 е декември, така че време за мислене имаме достатъчно за да можем да обмислим това, което казаха колегите. Сега давам а, две минути техническа пауза за да могат всички колеги да извадят картите си за гласуване, без които няма да можем да проведем гласуването. Е, тра, две минути. Гласуването с ръка няма да се допуска. След две минути започваме е, гласуването за реформата на ОСП. Siamo pronti? Така, готови ли сме? Така, в, в такъв случай, колеги, много ви моля да започнем нашата работа. Това е един изваредно важен момент в работата на нашата комисия продължение на години сме работили по тези теми и за това даваме думата на нашите докладчици Луиш Мануел Капулешантуш, Мишел Дантен и Джовани Лавия. Благодарим на всички, които са участвали в преговорите и които работиха, за да се постигне консенсус по тези важни за нас теми. Днес Комисията по селско стопанство може да отчете с гордост постигнатите резултати. Мисля, че ние сме на висотата на правомощията, които ни бяха предоставени по линията на а, Лисабонския договор. Вярно е, че а, е, много колеги биха искали, искаха да бъдем още по-смели но. Но. Необходима ни е по-конкурентно способно селско стопанство, Нашите преговори бяха трудни и дълги. Проведохме повече от 50 тристранни срещи, за което бих искал да благодаря на Ирландското председателство и на Литовското председателство, при което приключихме. Но сега, колеги, нека първо да провериме дали работи електронната система. Моля ви, поставете картата в машината за гласуване, като само у нези, които имат право да гласуват, да гласуват. Моля да направим тест. Гласувайте. Видямо се, туто функциона. Така, да провериме дали всичко е наред. имаме един клас повече за а, независимите. А сега позволете ми да дам думата на Луиш Мануел Капулаш Сантуш, който е нашия докладчик по директните плащания. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, днес са, сме на е, в ключов момент от един дълъг и тежък процес, след като а, след дълги усилия на нашите сътрудници, на секретарята на тази комисия, след многобройни срещи с представители на държавите членки, на заинтересованите страни, постигнахме резултати. Можем да бъдем горди от постигнатото. Аз е, лично е, се гордея с, с, с това, че селските стопани казват след 2014 година ОСП ще бъде много по-успешна и по-ефективна благодарение на усилията на европейските институции. Ще имаме една по-зелена, по-екологична селскостопанска политика в интерес на потребителите и на данекоплаците. ОСП ще бъде по-проста, по-малко бюрократична, но мисля, че можем наистина да се да се гордееме с постигнатото, защото наистина виждаме, че нашите позиции са залегнали в новите е, документи. Много беше трудно, много беше е, дълго, но в крайна сметка ние, на, ние настоявахме и успяхме да постигнем това съветът да зачита разпоредбите на Лисабонския договор. За съжаление, обаче не можахме да постигнем всичко, но успяхме да постигнем промяна на мандата от страна на съвета. Така че е, минахме през много важни етапи. Сега следващият важен етап е гласуването тук в нашата комисия. Последващото ще бъде гласуването в пленарна зала. Благодаря на всички политически групи за отличната сътруд... отличното сътрудничество през последните месеци. Е, в крайна сметка в процеса на преговорите ние станахме добри приятели в името и в интереса на нашите граждани. Благодаря ви. Благодаря, Луиш. А сега давам думата на Мишел Дантен, който ще говори за общата организация на пазарите. Благодаря, господин председател. аз на своя ред бих искал да благодаря на тези, които работиха с мен, на докладчиците в Сянка, на сътрудниците ни от секретарията, на моите сътрудници, на вас, господин председател, на координаторите. Благодаря за доверието, което се възцари сред нас и което ни позволи да изготвим това становище в рамките на процедурата по съвместно вземане на решение. Работихме доста разумно, ирландското председателство беше доста проактивно, комисаря също показа добра воля за доразвиване на основните насоки и за изковаването на нови такива. Доста значителен напредък беше отбелязан така, например, имаме напредък в секторните политики, по-специално сектора на захарта, на плодовете и зеленчуците и на а, За съжаление, не отбелязахме напредък по сектора за млякото, защото, за съжаление, според мен, този сектор продължава да бъде застрашен, имайки предвид с какви инструменти разполагаме в това отношение по настоящем. Имаме даден инструмент, който трябва да даде възможност на селскостопанските производители във всяка една държава членка и посредством правните инструменти на национално равнище да успеят да приложат на практика това, което се предвижда. Надявам се, че новата ОСП ще бъде по-справедлива, но също така и проактивна. Това а, не е политика, в а, която всичко се решава в Брюксел, Дава се поле на избор на селскостопанските производителите. Тази политика ще даде резултати, ако всички ние положим усилия, за да я реформираме. Благодаря още веднъж горещо на всички, които работиха с мен. А, мисля, че част от тази реформа се дължи и на тях. Благодаря. И adesso la parola Giovanni Lavia. Благодаря, Мишел. Думата идва докладчикът по а, системата за финансиране и контрол. Джовани Лавия. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на всички онези, които участваха в този дълъг процес, започнал на 12 октомври 2011 година, когато беше представено предложението на комисията. Ето, че две години по-късно ние сме на път да приключим един комплексен процес на реформи, може би най-важния в цялостната история на общата селска стопанска политика. Бюджетът е по-нисък от преди, а ние се борихме много с другите институции за да можем да подобрим първоначалното предложение на комисията борихме се и за финансовите средства. Защото това е политиката, която ще се осъществява през следващите 7 години. Тя ще трябва да бъде финансирана и ще продължава да бъде най- важната от общите политики на Европейския съюз. Това е въпрос не само за интересите на фермерите, а на всички европейски граждани. Ние действително хвърлихме много усилия първоначалното предложение. Трябваше да бъде променено тук и там, за да може наистина да се осъществява една обща селско-стопанска политика, която да не е сложна от гледна точка на фермерите. Всички политически групи си сътрудничаха в това отношение, защото за всички е важно европейските граждани да могат да контролират ОСП. За това работихме най-вече до привеждането, по привеждането в съответствие с Лисабонския договор. Не само правителствата осъществяват тази е, политика, а и парламентът трябва да играе решаваща роля. Благодаря. Председателят, благодаря ти, Джовани. Сега започваме гласуването. Имаме четири гласувания. И... И се рано. Всяко едно от тях е важно само по себе си, тъй че ще бъде проведено отделно. Ако подадено досие не се получи мнозинство, както казах в началото, ще възникне проблем за цялостната реформа. Трябва да имате предвид това. Отхвърлим ли един текст, отхвърляме цялостната реформа. Сега започваме гласуване по директните плащания в полза на селско-стопанските производители. Начало. Дикяро кюса на вотационе. Край на електронното гласуване. Приема се с 31 на 8 гласа и 2 въздържали се. Начало на гласуването по второто досие Обща организация на пазара на селско-стопански продукти. Начало на електронното гласуване. Chiusa la votazione. Край на гласуването. Приема се с 27 за и 14 против, без въздържали се. обявявам начало на електронното гласуване за подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. E Приема се с 35 гласа за и 3 против, плюс 3 въздържали се. Преминаваме към гласуването за последното досие финансиране, управление и мониторинг на ОСП. Начало на електронното гласуване. Кюза лаботационе. Ай на гласуването. Приема се и четвъртото досие е прието с 35 гласа за 6 против без въздържали се. Колеги, смятам, че имаме повод да поздравим тримата докладчици. Можем да смятаме за приятел от нашата комисия аграрната реформа. Е, Благодаря на всички колеги. и предлагам да преминем към преходните разпоредби относно регламентите за преките плащания. Важно досие. Моля всички членове на комисията да не отслабват вниманието си. Първо давам думата на докладчика Алберт Тес. Има множество предложения за изменения именно във връзка с току-що приетата ОСП за това ще е най-добре Албрехт още преди дискусията да ни обясни за какво става въпрос. Алберт Тес. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, след като одобрихме аграрната реформа, е много важно да знаем, че трябва да има преходни разпоредби, е, които да дадат възможност за по-нататъчно провеждане на аграрната политика до пълното приложение на новата такава политика. В доклада ми става ясно, че се опитваме да дадем възможност за продължаване на програмите по втория стълб. В това отношение се различаваме от предложението на комисията и се надявам да получим съответното мнозинство, за да могат да планират със сигурност нашите ферми и за 2014 година. Докладът е технически но а, наистина нямаше големи различия между отделните политически групи. Благодаря на всички, които участваха в работата. Ние нямахме много време, трябваше да бързваме, да бързаме. Благодаря на сътрудниците от екипа, благодаря на докладчиците в Сянка защото с тях успяхме да намерим общата линия, която да следваме. По време на гласуването ще помоля за думата по повод на предложения за изменения 66, 75 и 23 необходими са устни допълнения, но ще направя това, когато стигнем до съответните предложения. Обеден съм, че предложението ни наистина осигурява един добър преход за нашето селско стопанство. Благодаря. Bene. Grazie eh, Albert. Благодаря, Алберт. Господин Андрио, думата. Благодаря, господин председател. Става дума за един ключов доклад за прилагането на реформата. Просто исках да привлеча вниманието ви и докладчика го спомена ако изменение 23. Аз съм докладчик в сянка. Това изменение не може да бъде прието, тъй като на, на практика в него се изисква отлагането на въвеждането, на озеленяването на цялото селско стопанство. Ние просто не можем да приемеме това изменение, господин председател. Защото в тази формулировка, в тази редакция, просто текста е неприемлив. Е сега бих искал също да привлеча вашето внимание върху изменение номер 107 където става дума за прозрачност. Мисля, че в този си вид това изменение не може да бъде прието. Така че не може ли тези изменения просто да бъдат оттеглени? защото според, според, според мен това са много важни моменти преди да започнем да гласуваме е, предложения на нашето внимание доклад. И така, колеги, значи, е, моля ви да бъдете много внимателни. Ерик, току-що приехме четирите доклада, свързани с реформата на ОСП. Разбира се, те са тясно свързани с текста върху временните преходните разпореди, който Алберт предоставя на нашето внимание. Същевременно обаче не можем да се върнем към а, гласу, гласуваното от нас до сега. Сега ще видим какво ще стане, но разбира се ще имаме предвид и вашето мнение по въпроса. Ако няма други желаящи да вземат думата, нека да гласуваме. Не, имате думата. Je voulais juste appuyer la... Исках е, само да подкрепа казаното от Ерик Андрие, защото ако гласуваме изменение 2003 година, това означава, че озеленяването в кавички ще бъде отложено за 2016 година, т.е. ще бъдеме в противоречие с приетото до сега. Т.е ако е, гласуваме номер 23 и номер 107, ще бъдем всъщност в противоречие с самите нас и ще, те са в противоречие с всичките е, преходни разпоредби. Т.е. има противоречие и за това, ако искаме да бъдем последователни, е, моля Алберт да оттегли тези изменения, ако искаме наистина да бъдем последователни прямо това, което гласувахме и това и резултати, кой, резултатите, които искаме да постигнем. Чакайте сега. Колегите трябва да са наясно какво точно гласуваме. Давам думата на колегата Дес, за, за да знаеме на какво, какво точно гласуваме, за да бъдем наистина последователни. Но независимо от това трябва да гласуваме и се надявам, че нашата комисия ще гласува по един последователен и разумен начин. Така че. Continuiamo, continuiamo con voto elettronico. Eh? Нека да продължиме с електронно гласуване. Изменение номер 4 на докладчика. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. А сега, първо компромисно изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме компромисно изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега. Тук има една грешка. Гласуваме изменение 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме изменение 65-то. Оленичък, Моля, гласувайте 65-то изменение. Окей, okay, кюса работация. Край на гласуването. Сега 66-то и давам думата на господин Дес. Алберт, имаш дума. Благодаря, господин председател. Във връзка с, с 66-то предложение на Магинес, 68 на Къстингер и 70 на колегата Андре, имам въпрос към комисията. Ако подкрепим тези изменения, това ще се отразили на националното разпределение или не. Ако комисията каже не, препоръчвам на моята политическа група да подкрепи измененията, но не преди да чуем а, отговора на комисията. Национално разпределените средства ще се променят ли? Алберт Поне, una questione alla Commissione. Зададе въпрос на комисията. Комисията е тук. Няма ли представители на комисията? Е, представител на Генерална дирекция Селско стопалство. Моля ви, отговорете на господин Дес. Благодаря, господин председател. Ще отговоря место господин Ния сега, що се отнася до таваните, те ще бъдат так- такива, каквито са записани в приложението. Тоест, вече зависи от а, държавите членки как ще направят разпределенията. Но това няма да промени самите суми. Таваните са такива, каквито са записани в регламента. Чудесно. Благодаря на комисията за тези обяснения. И за това ви предлагам да гласуваме изменение 66-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега 67 изменение на колегата Лулинг. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега. Моля, 68. Не. Не сме приключили гласуването. Край на гласуването. Приема се. А сега седмо изменение на докладчика. Моля, гласувайте. Приема се. А сега 69-то. Моля, гласувайте. 69-то изменение на господин Андрио. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. А сега 70-то, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 71 на Андрио и Тарабела. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега осмо на докладчика. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега 73-то. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седемдесет и четвърто. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 74-то изменение се приема. Сега устно изменение на докладчика. Давам думата на господин Дес. Благодаря, господин председател. Оказа се, че тук е необходимо предложение за изменение, което ще помоля да подкрепите. То също да се отрази върху разпределянето на националните средства. То звучи горе-долу така държавите членки могат да нотифицират получените средства след тяхното одобрение. Моля за вашата подкрепа. Bene, grazie Albert, quindi proseguiamo con il voto. Благодаря. Начало на гласуването. Bene, chiusa la votazione. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към третото компромисно предложение. Начало на гласуването. Chiusa la votazione. Край на гласуването. Приема се. Siamo al compromesso. No, all'emendamento. Сега преминаваме към изменение 16 на докладчика. Начало на гласуването. Кюза. Край на гласуването. Приема се. Adesso andiamo all'emendamento 90. Изменение 90. Искате думата ли? Не. Добре. Продължаваме с изменение 90. Начало на гласуването. А, заповядайте. Господин председател, Виждам, че а, тук паралелно ще гласуваме няколко изменения, така ли? Да, каза председателя. Точно така. Вие против ли сте? Ако... Bene, allora, eh, Устно изменение имам. Председателя. В такъв случай оставаме текста без устното изменение. Гласуваме текста без устното изменение. Луис. Благодаря ви, господин председател. Може би така е по правилата, но а, ми се искаше да уточня, че това е изменение, което не променя нищо по същество. Просто в тази разпоредба се вмъква същия текст, който е включен в съображението. Правният ефект ще бъде един и същ. Просто правим това с цел упростяване и изясняване на оперативната част на текста. Просто текст е същия като в, в а, преамбюла. Благодаря. Казва председателя, ако някой е против устното изменение, то тогава трябва да оставим текста неизменен освен ако Агню не бе убеден от това, което чу току-що. Не мисля, че каквото и да се каже тук, ще ме убедите. Не, не. Questo е, е, е molto, molto chiaro. Bene. Добре. Кристално ясно ни стана сега. В такъв случай продължаваме. Изменение 90 без устното изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 91. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Andiamo al compromesso 4. Dichiara aperta la votazione. Компромисно изменение четвърто. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 23 на докладчика. Алберт, имаш думата. Благодаря, господин председател. Сега искам да обясня нещо съвсем накратко. Целта на това предложение съвсем не беше да поставя под съмнение постулатите на аграрната реформа. Консултирах се с юристи и съм сигурен, че става дума за техническа адаптация ще бъде много трудно в 28-те държави членки тази сложна реформа да бъде осъществена в точен срок. Така че трябва да се поставят срокове, които могат да бъдат спазвани. Само, че съм сбъркал не членове 29, 30, 31, 32 и 33 влизат в сила от 1 януари 2016 година, а влизат в силата най-късно от тази дата. Така е правилното, тъй че да не се пречи на държавите членки ако успеят да осъществят програмата по-рано. Знам, че много от е, елементите на втория стълб подлежат на промяна в Брюксел. Много от одобренията ще се дадат чак през 2015 година, тъй че това би било проблем за навременното осъществяване на реформа. Това беше единственото съображение. Никой не поставя под въпрос самата реформа. Става въпрос въпрос за даване на техническа възможност в интерес на държавите членки да им се каже най-късно до 2016 година. Т.е. те имат възможност да го направят по-рано, но не се налага да подават молба за дерогация, ако не успеят. Благодаря. Grazie Albert. No, io voglio anch'io э, fare una precisazione. Благодаря, Алберт. Аз също бих искал да уточня нещо. Тук сме в рамките на процедурата по съвместно вземане на решение. Това е първо четене, след това съвета ще трябва да обсъди този законодателен акт и отново ще има дискусия за това. Спокойно, моля. Гласуваме изменение 23-то. Начало на гласуването. Chiusa la votazione. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 103. Начало на гласуването. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. 105. Aperto. Изменение 105. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 106. Край на гласуването. Приема се. Изменение 107. Начало на гласуването. Chiusa la votazione. Край на гласуването. Приема се. Изменение 108. Край на гласуването. Приема се. Изменение 109. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 5. Начало на гласуването. Chiaro chiusa la votazione. Край на гласуването. Приема се. Изменение 29 на докладчика. Начало на гласуването. Votazione Киуса. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30 на докладчика. Начало на гласуването. Юса. Край на гласуването. Приема се. Votazione sull'emendamento 31 del rapporteur, votazione aperta. Изменение 31. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 110. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменени 113. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 32 на докладчика. Начало на гласуването. Chiusa la votazione ed è Край на гласуването. Приема се. Изменение 114. Начало на гласуването. За. Край на гласуването. Приема се. Изменение 33. Край на гласуването. Приема се. Изменение 34. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Сега, уважаеми колеги, трябва да гласуваме законодателната резолюция с измененията. Моля, гласувайте. Приема се с голямо мнозинство. 35 за, 3 против. Решението за започване на преговори с съвета. Гласуваме. Начало на гласуването. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. И накрая трябва да гласуваме и екипа за преговори. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Преди да преминем към последната точка за днес, исках от името на всички ние да поздравя един колега, който не можа да присъства, но който гласува заедно с нас в Страсбург, колегата Папа Папастанков. От името на всички ние бих искал да го поздравя, защото той игра решаваща роля, но за съжаление не можа да присъства днес. Надяваме се скоро да е отново сред нас. Е, e Стигнахме до 12 точка от дневния ред статистиката на селското и рибното стопанство. Това е, е строго технически текст. Става въпрос за е, прилагането на договора. Гласуването ще бъде едно. Ще бъде електронно. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Приема се. така, последната точка за днес. Да благодаря на всички колеги. До тук, но ще има изложение от Европейската комисия относно групата за, на високо равнище за правата на засаждане на винени сортове лози. Надяваме се, че комисията ще ни разкаже интересни неща за етапа, до който е стигнала работата на работната група на високо равнище, особено сега след като одобрихме а, аграрната реформа. Изтегляме напред обаче първо заседанието на координаторите. А, сега думата има комисията.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 Мер, мерси. Така, край на паузата. Комисии о забрание гласу. Сега да давам думата на представителя на комисията, като се надявам, че ще можете да запазите тишина, за да чуем какво има да каже представителя на комисията. Благодаря, господин комисар. Е, господин председател бих искал да ви спомена, че групата за високо равнище за правата за засаждане на вини и сортове, лози, беше създадена от комисара Чолос по искане на някои държави членки и Европейския парламент относно правата за засаждане. Основните теми, които се обсъждат е, са обсъждани от групата през 2012 година, бяха следните. Преходния режим за засаждане на национално и регионално ниво в държавите членки. За да може този отрасъл да бъде способен, тъй като има доста големи разлики при прилагането от страна на държавите членки, включително и на регионално равнище има промени, които само по себе си води до изкривяване на цялостната система в Европейския съюз, Европейския парламент, някои държави членки и някои професионални организации призоваха за запазването на сегашната система. Въпреки това обаче много държави членки и професионални организации искаха е, разширяване на, на обхвата на системата и тя да стане много по-гъвкава. За да могат публичните да управляват отпускането на а, а, разрешенията, гъвкавост при прилагането на цялата система на е, национално, регионално равнище и при географските обозначения, като растежа може да се е, ограничи до по-малко от 1%, като целта е да се развие отрасъла, но същевременно се вземат предпазни мерки, за да няма прекомерен растеж. Групата на високо равнище предвижда също, също така а, консултации с а, заинтер, заинтересованите от сектора за засеждане на нови а, сортове, свързани с а, които да, да са а, които имат кои, които са в, включени в групата географско обозначение последното заседание през края на 2012 година наблегна на альтернативна система на, преходните, на преходния режим. Знаете, че се бе постигнато съгласие за влизане в сила през 2016 година, като се предвижда дерогация до 2030 година и в хода ще има междинен преглед от страна на комисията. Господин председател, позволете ми да задам да отговоря на един въпрос, зададен от госпожа Люлинг и господин Де Кастро. Въпросът на госпожа Люлинг и господин Де Кастро засяга бъдещето на виненият отрасъл и е, разпоредбите, които се приемат от комисията в този смисъл. Първо, нека да кажа още веднъж, че както в доку... че е, в е, Док... и както това беше залегнало в доклада от 2012 година, има много положителна оценка за развитието на сектора. Постепенно и гъвкаво се въведаха новите мерки на регионално и национално равнище. Тези мерки са изваредно ефективно, ефективни и е, този отрасъл се вписва в общата организация на пазарите и комисията няма никакво намерение да реформира отново един отрасъл, който беше е, неодавна реформиран. Защото в е, писмото на е, депутата се, е, пи, се е, пита дали е, комисията има намерение да организира нова реформа на отрасъла. Не. Знаете, че в мерките, които ще бъдат прияти след няколко седмици се, се предвиждат нови смерки, които да са е, адаптирани към развитието на ви, е, лозарско-винарският е, отрасъл, т.е. въвеждане на нови мерки за насърчаване разширяването на вътрешния пазар и в, от тук нататък националните програми за подпомагане ще могат да включват и мерки и а, начинания, свързани с новаторство, за да може да бъде наистина подкрепен този отрасъл от страна на държавите членки. Предвиждат се и структурни мерки, инвестиции, насърчаване, е развитие. Това са мерки, които просто ще спомогнат за една по-голяма конкурентоспособност на отрасъла. Бих искал също така да спомена, че след обсъждането на някои проблеми, свързани с изделия с ниско съдържание на спирт, има възможност да се обсъдят а, мерки, които да могат да бъдат прилагани на общоевропейско равнище, защото такива мерки за сега не съществуват и това може да доведе до изкривяване правилата на пазар, изкривяване на вътрешния пазар. Така че просто искам да ви съобща, че имаме а, намерение да предвидиме такива мерки, но а, още веднъж искам да кажа, че нови реформи няма да бъдат а, не се предвиждат, а целта е колкото може по-бързо приятите решения да могат да влезат в сила, за да може е, тези мерки да влезат е, в националните планове за подкрепа. Благодаря, казва председателят. Има ли въпроси? Има ли изказвания? Не, не виждам желащи да вземат думата, за това благодаря още веднъж на представителя на комисията. И минаваме към точка разни въпроси. Нямаме други е, желаещи да се изкажат. Така че приключваме нашето заседание, което беше от историческо значение, тъй като гласувахме реформата на ОСП. Сега е, давам 5 минути почивка и след това продължаваме с е, заседанието на координаторите. Просто ще очакв... очакваме да се върне господин Декастро, а и самото заседание на координаторите ще бъде много кратко.